Okay, friends, uh, we start the... Така, колеги, нека да започнем заседанието. Както знаете, започва новият мандат на парламента и има доста нови членове в нашата комисия. По тази причина и по други причини Поканихме различните представители на четири от агенциите, които се занимават с въпроси, които пряко ни интересуват тук в Комисията по заетост. Ще ги изслушаме. Ще се запознаем с дейността им в момента, с постигнатото от тях, в миналото и това, към което се стремят в бъдеще. И така ще изслушаме представителите на отделните агенции. Започваме с господин Джеймс Калея, който е директор на Европейския център за развитие на професионалното образование, известен с под съкръщението СДФОП. След това ще изслушаме и останалите представяния, след което ще преминем към тур от въпроси и отговори. И така, господин Калеев, имате 10 минути на разположение. Благодаря госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е удоволствие и чест да бъда днес сред вас. Това е едно от заседанията, на които се чувствам най-близко до европейските граждани, защото вие представлявате европейските граждани и работите в техен интерес. И затова за мен наистина е привилегия да бъда днес пред вас и да ви представям нашия център, който се занимава не само с заедостта, но и с възможността за наемане на работа и проследява процес на обучение от първи клас в училище до края на живота. Нашия център съществува от 95-та година насам до 90 пета година бяхме в Берлин, след което агенцията ни се премести в Солун, където се помещава и в момента. Имаме бюджет от близо 80 милиона евро и 123 служители. Както вече казах, нашият, нашият център беше създаден на през 1975 година. и ние се занимаваме с а, високото качество на обучението в интерес на пазара на труда, което е много важно в момента за Европейският а, съюз. За нашата агенция не е важно да се установи връзката между уменията, квалификацията и възможността за намиране на работа. Три въпроса винаги са в сърцевината на нашата дейност. Първият е как може да осъществим връзката между висока квалификация и възможност за намиране на работа, как може да се гарантира качество и не, възможно наема на заетост на един пазар, който постоянно се свива и в контекста на застаряващо население. И на трето място е как може този пазар на труда да се вписи в една економика, която е по кругосъобразна И така се ДФОП се оказва посредник между секторът на обучението и пазара на труда. И ние се съсредоточаваме основно по три приоритета. Първият е модернизацията на професионалното образование, възможностите за промяна на кариерата и смяна на работа на, на сектора на заедост дори в напреднала възраст. И на трето място прогнозиране на нужди на пазара на труда през едните години. През 2013 година беше направена оценка на дейността на нашата агенция и те се роби че нашата дейност като агенция на Европейския съюз е високо ценена дори и извън рамките на съюза. Ние сме признати за водещ център по отношение на квалификацията, рамката, както и по отношение на оценката и анализа на уменията. Ние също така изпълняваме важна роля за определена рамката на професионалното образование и обучение в Европейския съюз и на трето място оценката показа, че нашата дейност не се припокрива с едността нито на друга агенция на Съюза. И като цяло, след от нашата дейност се използват много мащабно. Имаме над 26 милиона посещения на нашият сайт, над 24 милиона европейски европейски граждани са се възползвали от европейската, стандартизираната европейска автобиография. на нашата агенция над 173 пъти в, европей, в европейски документи, което е увеличение с 20% в предишните години. През 2013 година над 63 300 публикации са били сварени от нашия вебсайт и 68 000 са били консултирани от европейските граждани. Това е просто пример за това до каква степен нашите е, публикации се използват от последните няколко години. Нашият интернет портал е много важен за нашата дейност, но също толкова важно е и посланието, което агенцията на СДФОП изпраща към държавите членки. Това послание е много ясно. Имаме нужда от професионално образование, което да бъде привлекателно, приобщаващо и гъвкаво. През 2002 година започна процес, който ние внимателно следим съвместно с Европейската комисия. Това е процесът от Копенхаген, който беше до а, изяснен с а, съобщението от Брюш от 2010 година. И за нас е ясно какво е основното послание. Ние искаме колкото може повече хора да участват в проектите за обучение през целия живот. И това е основната ни дейност в салон. Ние не само работим за изготвяне на проучвания, но и се срещаме с представители на гражданското общество, с държавите членки и се опитваме да ги обобщим, да ги обединим в един документ, който беше прият от министрите на образованието през 2010 година. И това е съобщението от Брюш. И ние може постигнем много повече, ако всички държави членки и вие като членове на Европейския парламент насърчавате държавите членки да се придържат, доколкото е възможно, към приоритетите, изградени в съобщението от Брюша и да се възползват от европейските инструменти, които са на разположение на държавите членки, за да наберат необходимата енергия и да се възползват от мощите взаимодействия в рамките на професионалното образование в Европа. На първо място е европейската рамка за образование, което може би някои от вас са запознати, или европейската автобиография Европас, и другите възможности за взаимно признаване на официални и неофициални професионални обучения. Всичко това са препоръки, които са правени от Европейският парламент нееднократно през годините. До каква степен обаче те са били използвани през годините е въпросът, който се поставя. Те са използвани в известна степен от някои държави членки, но моята молба към вас е да насърчавате държавите членки да използват тези европейски инструменти. Както вече казах, е, те увеличават прозрачността на образованието и признаването на, образ... на обучението между държавите членки. Те правят по-привлекателни програмите за обучение и дават възможност на европейските граждани да бъдат по-мобилни както в рамките на своята държава членка, така и между държавите членки на Европейския съюз. Следващият въпрос е свързан с е, преквалификацията и тук стигаме до въпроса за обучението през целия живот. Как можем да помогнем на европейските граждани да не само да имат достъп до пазара на труда, но и да имат необходимите умения, за да бъдат наети на работа през целия си живот? За целта държавите членки би трябвало да се съсредоточат върху програми за професионално обучение и до година ще започнем, е, ще лансираме една нова програма, за професионално обучение, насочена конкретно към малките и средни предприятия. Един от самите поглед, който си направих, когато, стигнахме на конференцията в Швейцария за професионалното обучение, е, че колкото повече се инвестира в обучението, толкова повече печалби има и колкото по-малко се отделя възможност внимание на обучението, толкова по-висока е цената за самите предприятия. След това, разбира се, е преди всичко един институт и за нас е важно да установим връзка между вашата дейност и нашата дейност. Нашата агенция е независим ресурс на Европейския съюз. Но освен, че са независими, европейските агенции би трябвало да станат по-взаимно свързани помежду си и с вашата дейност и с вашата работна програма за едните 5 години. Смятам, че ние използваме и разходваме много успешно бюджета, който ни се отделя. За миналото година изпълнението на бюджета е на равнище 99,9%, но ние искаме да имаме по-задълбочена връзки с държавите членки с Европейския парламент, защото само при истински контакт с обществото можем да анализираме положението и да отговорим на въпроса какво се нуждаят действително гражданите, за да имат възможност да бъдат нети на работа през целия си живот. По този начин можем да намерим слабостите и силните страни в професионалното образование и обучение в различните държави членки. Мисля, че имаме достатъчно добри примери и достатъчно модели за това как професионалното образование и обучение могат да променят економиката. Принципно в държавите, където професионалното обучение е добре развито, безработицата, особено сред моите хора, е доста ниска. И обратно в държавите, където има недостатъчно професионално обучение, като цяло безработицата е по-висока. Затова ние поддържим да подчертаем тази връзка между пазара на труда и професионалното обучение. Искам, стремим се към намиране на общоевропейски модели и принципи за подобряване на тази връзка и служим и ще продължаваме да служим като форум за срещи и за обмен на различните идеи за вземане на политически решения в тази област. И преди всичко, нашите усилия са насочени към европейските граждани, за които се стремят към намиране на стабилно работно място. Това е основната ни цел. И в заключение, оставили сме няколко публикации пред входа на залата. Ако имате нужда от допълнителни сведения, моля не се колебайте да се свършите с нас. Много ви благодаря. Благодаря за вашата презентация. А сега думата има господин Хуан Менендес Валдес, директор на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и работа. Срещнахте го вече тази сутрин. Той участваше и в дискусията тази сутрин, както вече казах, по малко по-различна тема. Да, нашата агенция има много дълга, дъл, дълго име и позволете ми да кажа, че накратко говорим за Еврофаунд. Нека да започна с нещо друго, именно това, което виждате на екрана. Това може би вече ви е познато, защото така или иначе това е а, тема, която се използва много често. Това е може би една от най-често използваните думи и комбинация от думи, особено когато се изслушваха комисарите за новата комисия, когато се говореше за растеж, работни места и така нататък. И това са дейности, които са много важни. Нека започна с представяне на някои от основните проекти, които са в това отношение и които засягат темите разисквани в този парламент и в тази комисия. Ще започна с Заетостта. Един от основните проблеми в Европейския съюз непрекъснато се говори за структурните промени на пазара на труда. И имаме един, едно следене на този въпрос. Виждате а, нетната загуба на работни места. Ето, виждате различните типове заетост и виждате, че нетната загуба е най-вече в средно-високото ниво на квалификация, докато платената, както и високоплатената работа се е увеличила. И за 2015 година най-вероятно ще работим в тази насока и ще обърнем внимание на комплексността на задачата. Също относно социалния диалог, това е също обект на изследвания от наша страна. И а, работим съвместно с представители, с социални партньори и с ОША, също организацията ОША. И а, работим за различните, с различните социални партньори в рамките на европейският семестър. Ние не работим само по процеса на социалния диалог, но също търсим резултатите. Тоест, относно работното време, относно заплати и относно заплатите развихме различни проекти през изминалите години, например как да видим как кризата се отразила на заплатите и също новото економическо управление или пък меморандума на разбирателството и всяка година се публикува информация относно заплатите. Също в момента прилагаме един проект за неравенствата в заплатите и тук ви представяме едни първоначални първоначални резултати. Това ще стане на един работен обяд на 12 ноември. Относно задачите, които, нещата, които разисквахме тази сутрин, няма да се връщам на тях. Те бяха свързани с платформата за недекларирана работа. А нещо друго, достъпът до услуги, качеството на този достъп. Знаете, имаме един анализ за качеството на живота в Европа и основно работим за качеството на обществените услуги в различните държави. Тук развихме голям брой проекти за разглеждане на различни услуги, например за отглеждане на деца, а също и други и да видим как точно доколко имаме качество на тези услуги и кое пречи на достъпа до тези услуги. Тук малко повече информация относно економическата стойност на новите типове обучение, от които имаме нужда. И се опитваме с тази графика да покажем а, също и а, това, което ще ни струва липсата или отсъствието на действие за младеща. Също работим съвместно с НФОП. Това е а, агенция, с която работим в тясно партньорство. И създадени сме през 1975 и ще честваме 40-та годишнина до година. И също тогава ще честваме също и Европейската мрежа на агенциите, на европейските агенции. Мисията ни е много простичка, а именно да се даде познание, за да се подпомагат развитието на социалните и а, политики, на социалните политики и политиките свързани с заедостта. Това е основното ни, основното ни мото, така да се каже но имаме и други, свързани с заетостта и с пазара на труда. Това е борбата с безработицата, втората е подобряване на работните условия, също така развитие на индустриалните взаимоотношения. Това е третата, особено в тази променяща се околна среда. И накрая социалната кохезия и социалното сближаване. Това, което даваме тук е, е съпоставителна информация за различните държави, за политиките вътре в държавата. А, като съпоставяме това, което можем да направим, ние не можем да дадем анализ на една национална политика, просто да ги съпоставим. И а, тези съпоставки са организирани в различни проекти. Например, а, три услуги, европейски услуги, които а, даваме, те са европейското проучване за работните условия, за, работа, за условията на работа, за качество на живота и за компаниите, където разпитваме персонал на компании, менеджери и ем, други. Тези проучвания се съществяват и в Норвегия, Швейцария, Лихтенштайн. И Съответно, имаме съвместно сътрудничество с Eurowork, което е Европейската обсерватория за условията на работа и съответно за качеството на живота. Имаме различни критерии. Тук виждате съответните а, ключови индикатори. Тази година ни цитираха в 230 европейски документи и голям брой от тях са от важно значение като цяло. И също сме дали над 100, приблизително 120 участия в различни събития и имаме много висок об... капацитет на използване и освояване на бюджета 99,5%. И това съвсем накратко да ви покажа няколко примера за това как се работи при нас. Например, виждате програмата за младеща, за борбата с младежката безработица по-специално и също решенията, които се търсят по програмата за гаранции за младеща. Относно социалните аспекти и заетостта, имаме също така една програма за операции в рамките на тройката и също европейският семестър и относно преструктурирането. Например, предложение за регламент на Европейския за Европейски фонд за адаптиране към глобализацията и също препоръки дадени към Европейската комисия за информация, консултиране с работниците и предвиждане на различните структурни промени в предприятията. И в заключение, нека да кажа, че се опитваме да помагаме на тези, които взимат решенията и съответно Европейския парламент е ключов партньор. Можем да ви предоставим експерти, информация от, за различни държави членки. Имаме офис в Брюксел. Колегите са там, те са в непрекъснат контакт с вас и те ще се радват да ви помогнат. Благодаря. Thank you. Uh, next speaker is... Благодаря ви. А, сега думата има Криста Сидлачек, която е председат, директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Вече гласувахме един доклад, свързан с вашата агенция сутринта. Имате думата. Много ви благодаря. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, за мен е удоволствие да бъда днес сред вас и да обясня пред новият Европейски парламент каква е дейността на ЕУ ОША, каква е дейността ни в момента и какви са приоритетите ни за бъдеще. ЕУ ОША беше създадена през 1994 година в Билбао с решение на съвета. Ние сме една от по-нетрадиционните агенции, тъй като работим с три странен управителен съвет. И за нас това е важно, тъй като има посред на държавите членки, на работниците и на работодателите. И това е много важно за нас, защото ние сме малка агенция и зависим от приносът и сътрудничеството на всички заинтересовани страни. Виждате на екрана структурата на нашата агенция. Както вече казах, ние имаме три странна Дистрален управителен съвет. Работим също така и с мрежа от фокусни звена в всички държави членки. Това са официалните представители на нашата агенция на национално равнище, които се назначават от правителството на държавите членки. Фокусните звена също така са свързани имат задача да гарантират участието на социалните партньори в диалог на национално равнище. Нека сега да си припомним защо безопасността и здравето на работното място са толкова важни. Има множество проучвания, които показват, че има пряка връзка между конкретно способността и добрите условия на безопасност и труд на работното място. Тъй като а, държавите в а, които има по-малко смъртни случаи на работното място, са с по-ниска кратна способност и обратното. В което няма нищо извън, извън, изненадващо, защото страните, в които има по-висок равнище на, зло, на злополуки на работното място, не използват пълноценно своят човешки капитал, тъй като а, при добро използване работниците ще са на работното си място, а няма да се възстановяват от злополуки в болници или в къщи. Имаше в Европа през изминалата година 2,8 милиона служители в Европейския съюз е трябвало да вземат болнични над 3 дни поради трудови заполуки, което означава 83 милиона загубени работни дни годишно. Ето защо нашата цел е да осигурим необходимите познания и сведения на всички работещи и да гарантираме, че необходимите инструменти и данни за подобряване на безопасността на работното място са налични из целият Европейски съюз и ние се съсредоточаваме в частност върху малките средни предприятия, за да гарантираме, че безопасността и условията за здраве и безопасност на работното място са, нали, са на лице във всички европейски предприятия. Това е важно и за работниците, и за работодателите. Усилите се, се включват в рамките на новата стратегическа рамка за безопасност на труда, която беше обсъдена по-рано днес. Разбира се, ние работим с собствени приоритети, с наша вътрешна работна програма която се приема от нашия тристранен управителен съвет. Ще се спра накратко на, наш, на приоритетните ни области. Първата е, две приоритетни области могат да бъдат разгледани заедно. Това са предвиждане на промените и факти и сведения. За целта изготвяме проучвания, които се основават на конкретни факти и които са в помощ на взимащите решения органи, като Европейски парламент, например. За целта се е, възползваме от е, сътрудничеството на специалистите в областта на безопасността на труда. имаме специфично проучване, което е посветено на професионалните заболявания и злополуки сред малките и средни предприятия в Европейския съюз. Сега започваме с второто проучване, в момента то се изготвя и също така започваме мащабна работа за положението в микро и малките предприятия в ЕСА и а, правим възможното да подпомогнем а, тези предприятия да се подготвят за промените в бъдеще. Също така се опитваме да изчислим цената, свързана с злополуките на работното място. Всички сме наясно за моралната цена, която плащаме, ако не гарантираме безопасни условия на труд на работещите, но в някои случаи може би трябва да си припомним и а, економическата цена, свързана с гарантирането на безопасно работното място или липсата липсата на такава. Притеснява ни увеличаващият се брой на професионалните заболявания. Отдаряме се повече средства за предотвратяване на тези заболявания и повишаване осведомеността по отношение на превенцията. Следващия продукт на област е свързана с инструментите за управление в областта на безопасността и сигурността на работното място тъй като според нас голяма част от предприятията имат нужда от е, подкрепа в ежедневното гарантиране на тези условия. Именно това правим в Билбао, чрез обмяна на най-добър опит. Разполагаме с е, инструмент за оценка на риска онлайн, известен под съкръщението ОИРА. Този инструмент дава възможност на предприятията да направят оценка на рисковете в, в своите предприятия, без да се налага да се обръщат към външни органи, като тези оценки се правят въз основа на размерът на предприятието или на сектора на неговата дейност. Следващия приоритет е увеличаване на осведомеността и ние го правим в толкова много отношения, че ще спомена само кампаниите ни на работното място, поради липса на време. Ние сме една агенция, която отделя голяма част от дейността си на комуникацията. Така че мога само да спомена, че нашата кампания за здраве на работното място е най-мащабната на световно равнище. В момента тя се съсредоточава върху управлението на стреса на работното място в Европа. Кампанията ни е децентрализирана, тя се ръководи от фокусните звена във всяка държава членка и всички най-вероятно сте получили информация за тази кампания миналата седмица. Има също така европейско равнище на кампанията в сътрудничество с мултинационални компании, асоциациите на европейските профсъюзи и неправителствени организации. И последните два приоритета имат за цел да подобре мрежовата организация на познанията, с които разполагаме. Тази година лансирахме първата уики, посветено на безопасността и сигурността на работното място, с което обединихме водещите специалисти в областта с цел предоставяне на лесно достъпна информация и а, с различните мрежи на информация, които изграждаме, се опитваме да се свържем с възможно най-много стратегически и оперативни а, заинтересовани страни и партньори на всички възможни равнища. Дами и господа, бих искала да обърна вниманието на един проект, който се осъществява по ваше искане. Ви искате да се опушна средства за пилотен проект относно демографските предизвикателства пред Европейския съюз и застаряването на работната ръка в съюза. Европейската комисия ни отваря задачата да изготвим това проучване за вас и ние ще ви представим повече резултати от това проучване в рамките на идната година. Ясно е, че ако искаме да постигнем целта в рамките на Европа 2020, а именно 3 четвърти от населението на възраст между 26 и 65 години да бъдат заети, то трябва да се подобри заедостта на хората в напреднала възраст преди пенсионна възраст. Но трябва да се съсредоточим и върху младите работещи днес, които ще бъдат по-възрастните работещи утре. За целта трябва да се съсредоточим върху целенасочена подобряване на осведомеността по отношение на превенцията в тази категория, но има и други приоритетни категории, като например работниците мигранти. Новата ни кампания, която ще започне през 2016 година, ще има за цел да направи работната ни сила по-устойчива и да гарантира, че хората са заети до пенсионна възраст. Ние винаги с удоволствие посещаваме седанията на вашата комисия, винаги сме готови да ви осведомим за напредъка, който постигаме в работата си. Надяваме се до година да започнем новата кампания с ваша помощ и да ви представим новата ни дейност, посветена на микропредприятията и малките предприятия в Съюза. Както вече казах, съвместно с Европейската комисия ще сме се ангажирали да ви предоставим изчерпателен окончателен доклад на специфична, на специална изготвена за това конференция. Ще ви представим проучването за Застаряват на работната сила и ще ви направим конкретни препоръки, които ще ви бъдат полезни в законотворческата ви дейност. Ето защо в заключение държа да ви уверя, че ние работим много усилено и сме убедени, че подобряването на безопасността и условията на труд ще допринесат за економическото възстановяване на Европейския съюз и ще продължим да работим с основната ни цел е именно подобряване на безопасността и здравето на работното място чрез партньорите и посредниците ни. И ще продължаваме да настояваме, че спазването на тези критерии са особено важни в контекста на кризата и ще винаги се оказват по-рентабилни, отколкото економите в тази област. И така, и Оша винаги се придържала към основната си цел, а именно, че всички работници се прибират в къщи без трудови наранявания или заболявания след работа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. И сега последният ни оратор. Преди да дам думата за въпроси от страна на членовете на комисията, Мадлен Сървен, директор на Европейската фундация за обучение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря а, за поканата, която е наистина привилегия тук да мога да покажа какво правим ние. Така че аз също мога да кажа, че имаме големи специфики в работата на нашата агенция и нашата организация има съкръщение ETF и се намира в Торино, в Италия. От създаването до сега, 2014 се оказва много историческа година – не само защото честваме а, юбилей, но също и защото от 2014, дори тук скоро, имаше а, и чествания относно падането на Берлинската стена. И това мисля е добър момент а, за политиците в Европа, особено а, Германия и Франция. Нека да не забравяме на времето. А, тогава беше Франсуа Митеран във Франция. Той сметна, че е нужно да се създаде една агенция, която да помага на тези на тази нова държава, след пада, която се формира след падането на Берлинската стена, да навакса разликите между двете си части и да а, започне да, и да, да помогне на тази нова Германия да функционира. И така, ние започнахме да работим от 1994 година и а, понякога а, едва ли не ни казват, че СДФОП работи по стандартната част от Европа и ETF, която работи по по-специалната част от Европа. Ние обаче не сме част от СДФОП. Но а, политиците, казаха тогава, че не искат политически инструмент, който а, да прилага политиките в а, всичките държави, а просто искат да имат една такава агенция на европейско ниво. Ето това е горе-долу историята на ИТФ. Защо сме толкова различни между двете организации? Ами защото сме е една от, агенци... от малкото агенции, които нямат такъв управленчески борт или съвет. Защото всъщност ние а, получаваме вдъхновението си от това, което става в Европа и целта е да се опитаме да а, съответно да представим това в държавите, където оперираме като не транспонираме, а просто да представим Европа като вдъхновение за тях а, и да намерим политически решения за техните проблеми. Най-вече чрез развитие на, капи... на човешки капитал. Някои от вас тук със сигурност си спомнете близо дискусията, която продължи над година и половина през 1998 година имаше много също дискусии за това кой трябва да бъде в управителния съвет на ИТФ. И заключението беше, че всички държави членки трябва да са там. Но тогава парламентът каза, че искаме да имаме трима независими експерта, които да са негласуващи членове, но които да присъстват на заседанията на, на съвета и също а, трима представители, наблюдатели от партньорски държави. И Тоест, тези експерти трябва да представят какво прави и да докладват какво прави ETF. Та какво прави ETF? А, тъй като съм тук пред а, а, институция, която управлява бюджет, мога да кажа, че ние, сме, а, ние се ползваме от бюджета, който, се ползва, който пък се дава за а, глобално за Европа. И съответно се опитваме да изградим общо бъдеще с държавите в този мултиполярен свят. 15% от, 90% от економическия ръст вече не идва от Европа. Само 7% от световното население се намира в Европа и това е застаряващо население. И нещо друго, което е важно тук да кажем, е, че 50% от, социал... от разходите за социални политики се прави в Европа. И ето това е основното, което трябва да запомним и за това как Европа допринася за цивилизованата глобализация – ето това е, е стойността на Европа, е, която подкрепя конкурентоспособността на време на това социалното измерение. И е, също защо имаме нужда от ETF, след като има други агенции, които вършат почти същото защото достъпът до информация е навсякъде, но подпомагането на трансформирането на политиките, това е нещо различно. Тоест нещо като в училище. Достъп, децата в училище има достъп до интернет. Да. А, но определено това не е сигурно как го използват. Та, тази мека власт, която се използва, е човешкия капитал използването на човешкия капитал е приоритет. И на първо място, държавите, които са кандидати в широк аспект, включително и Турция и други, а, те трябва да се научат как да използват този човешки капитал. Това включва, този тип дискусии също включват и други партньорски държави, като Сирия, Либия и други, е, Ливан включително дори Израел и Палестина. Ние оперираме и в източното партньорство и а, говорим и за Украина, за Молдова, за Беларус и други. И работим също и с Централна Азия и с Руската федерация. Какво правим там? Създаваме политики за развитие на човешкия капитал. Увеличаваме шансовете за гражданите на тези държави да имат бъдеще в собствената им държава. Ето това е ролята, която ни е поверена от вас и от съвета и ние работим под, в тясно сътрудничество с Европейската комисия. И мога да кажа, че председателят на нашия управителен съвет всъщност е комисията, генерална дирекция ИАК. И е, от 1 януари е, генерална дирекция заетост. Това, което се опитваме да направим е да дадем на гражданите на тези държави шанс да останат и да използват пълноценно капитала си в собствените си държави и да максимизираме потенциала им да се си намерят работа в собствената държава. Например, иначе е много лесно да ви представям теория за това, което правим тук или там. Та, а, имате и 4 страници отвън пред залата, където може да получите допълнителна информация. Когато говорим за, полити... за обществени политики, ще ви дам пример за един проект, който приключи скоро в Албания. 6 октомври имаше една конференция по него. Когато наблюдавахме тази страна, кандидат, и когато решим да инвестираме нещо в тези държави, ние винаги искаме те да изградят една стратегия. И накрая има много, много а, приказки и много малко прилагане на практика. Защо? Ми? Защото всеки си прилага, се следва собствената стратегия, но много малко се знае какво да се направи на практика. И в Албания, както и в много други държави в източните Балкани, се опитахме Западните Балкани, извинявайте, се опитахме да имаме стратегия и една визия. И това беше обявено от премиера, а именно той го обяви на 6 октомври да се преструктурира целият план за управление и да се инвестират повече в човешки капитал, в развитие на човешкия капитал и системата за мониторинг, която беше съставена и пусната в действие заедно с нас, започна да действа. Защо помогнахме тази държава да напасне търсенето на предлагането? Ние работим съвместно с частния сектор, с тези, които създават заетост. И а, се опитваме да го направим и на териториално ниво. Ето така работим и в Украина. В Украина те имат потенциал за економическо развитие, но няма познание за това как да се постигне това развитие на регионално ниво. А регионите в Украина напоследък са много отранлива тема и Украина има нужда от изграждане на система за напасване на търсенето на регионално ниво и също да, Украина трябва да разбере как това трябва да бъде направено и ние се опитваме да им помогнем в това отношение. Последният ми пример ще бъде относно а, ситуацията, където няма такова търсене. И или не е достатъчно. Тогава ние се опитваме да го създадем е, чрез създаване на малки и средни предприятия, чрез даване на умения и познания на предприемачите и на малките и средни предприятия е, и ги свързваме с други агенции. Така че това са някои от примерите, но ако все пак тези граждани легално решат да, да, се, да отидат в Европа, е, т.е. законна иммиграция, а, ние се стремим да ги върнем в кръговата миграция, т.е. след като те придобият някакъв опит в Западна Европа, те да се върнат в тяхната държава и да предадат натрупания опит. Това е част от работата ни с партньорски държави. Оставам на ваше разположение и е, очаквам вашите въпроси. Благодаря. All... Благодаря ви. Благодаря на всички ви. А сега давам думата на колегите. Може да поискате думата, разбира се. Но ще започна с координаторите и първо с господин Каса, координаторът на НП. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на гостите ни за техните презентации. Винаги е добре да си опресним памета за дейността на различните агенции. Госпожо председател, всъщност имам едно предложение. Има много нови членове в нашата комисия и затова се питах дали не бихме могли да организираме посещения в агенциите, за да сме по-добре са познати с това как може да ги използваме в дейността ни тук в Европейски парламент. Мисля, че трябва да имаме предвид тази идея, когато обсъждаме посещенията на нашата комисия по-късно в рамките на мандата ни. Ще се огранича само с, с един въпрос, тъй като за неща си трябва да ви напусна и да взема участие в друго заседание. И тъй като не ми се случва често от другата страна да стои колега от Малта, ще се обърна към господин Калея на малтийски, ако нямате нищо против. Професор Калея, по-рано споменахте схемите за стажване, за чиракуване, а, аз бях шокиран, когато почетох преди няколко в един английски вестник, че британското правителство инвестира масивно в подобни схеми. Аз също бих искал да науча малко повече за тях, както и за резултатите от този вид инвестиции. Какви са постигнатите към момента резултати? тъй като би било много интересно Европа да се получи от примера на Обединеното кралство. Обеден съм, че това може да послужи на пазарното в Европа. Благодаря ви. Сега ли да отговаря? Добре, така случай ще, ще си възползвам да се изкажа на малтийски. Много високо ценя въпроса ви, защото това е една от вашите насоки в дейността на нашата агенция. По-рано тази година проведохме една много важна конференция, в която взеха участие различни държави членки. И държавите, които имат много богат опит в чиракуването, и други, които трябва да първа да работят в тази област. Както вече казах в встъпителното си изказване, страни като Германия, Австрия, Холандия и други, където има добре функциониращи схеми на чиракуване, има много ниско равнище на безработица и в частност на безработица сред моите хора. Аз знам, че това е един много сериозен проблем в Европа, поради големият брой млади хора, които търсят работа в Съюза. А не винаги образователните програми подготвят младите хора достатъчно за навлизане на пазара на труда. И така какво научихме от страни като Германия, Холандия, Австрия дори и като Обединеното кралство, както с пълно право споменахте. Техният пример показва, че е, този вид схеми дават е, възможности за младите хора и съвсем наскоро научих в, от Швейцария, че близо 98 000 програми, места са предвидени, извинете, в програмите за чиркуване в страната. Което значи, че всъщност има повече места в тези програми, отколкото е но търсенето за такива места, което означава, че младите хора имат повече възможност за, да получат обучение и имат възможност да навлязат на пазара на труда, отколкото биха имали, ако не съществуваха този вид схеми. Ето също е много важно държавите членки на Европейския съюз да започнат много сериозно да се интересуват от тези програми за чиракуване. И то не само в ам, ам, секторът на производството, но и в отраслът на МСП във всички сектори, защото именно МСП имат най-големи трудности с а, немато на работа на млади хора. Нашата страна вече започна да работи в тази област. И се опитваме да введем подобен вид обучения още от средното образование. По този начин младите, които нямат достъп или не искат да навлязат в традиционната образователна система на това равнище, имат по-привлекателни възможности за образование и обучение чрез тези схеми и по този начин те получават необходими да умения, които ще им бъдат много полезни за бъдеще. Според мен това е един много важен и много добър начин за постигане на напредък при образованието и обучението на младите хора. Но също така сме свидетели и на примери, при които университети въвеждат този вид схеми на равнището на висшето образование. Думата има Юта Штайнер. Ja, vielen herzlichen Dank allen. Благодаря много. Искам да благодаря на всички агенции за работата им през последните години. Аз подготвих доклад, благодарение на който се запознах добре с вашите задачи и всичко, което правите за пренасенето на знанията. Борбата срещу безработицата сред младите е много важна за нас. Обучението през целия живот позволява хората да останат по-дълго на пазара на труда. И сега, и след години. Изискванията се променят и трябва всичко да се следи отблизо, да се проследява економиката, която еволюира много бързо. За да може и е, работещите се развиват едновременно. Агенциите е, имат големи предимства мисля, че ако редовно публикувате доклади за вашата работа, колегите ще могат да научат много. Особено когато трябва да изготвяме доклади, свързани с тази тема. Смятам, че обучението е в основата на, на всичко. Ключът за борба срещу кризата – и се радвам, че ние в Европа сме готови да поемем обща отговорност. А, агенцията ОША, която а, се занимава с безопасността и здравето на работното място, това е също изключително важен аспект. Някои смятат, че малките средни предприятия не трябва да а, харчат, за, да гарантират сигурност, безопасността и здравето на работно място, за да бъдат по-конкурентоспособни, но а, е, това е много важно за тях. Трябва ли да залагаме здравето на хората, за да по, а, постимулираме конкуренция? Смятам, че въпросът е риторичен. По отношение на Центъра за развитие на проф... професионалната квалификация и обучение, а, вие а, е, гарантирате квалификация и преквалификация на младите, за да могат да си намерят по-лесно работа. Според вас, какви са обаче препятствията, бариерите, които пречат това да даде резултати, защото безработицата сред младите продължава да е много висока и те имат огромни трудности на пазара на труда. Аз съм германка, в един момент имаше много висока безработица сред младите, въпреки професионалната подготовка. Така че бих искала да разбера според вас какво още би могло да се направи, какво можем да, да направим ние тук в парламента, за да може нещата да се развият малко по-бързо, по-бързо да постигнем резултати в Европа. <clears throat> Е, имаме доклад по собствена инициатива, посветен на контрола на работата и срещу недекларирания труд. Бих искала да свържа по тясно с ЕТФ, защото има много въпроси. Не мога в момента да задам всичките, но ще намеря случай да, ги, да ви ги задам. Um, Thank you very much for the question. Благодаря за въпроса. Мисля, че това, което комисарят по образованието и въобще комисията говори през извиналите доста години, е, че имаме нужда от това образование. Това е подвид на диалог, който лесно може да бъде постигнат, но трябва да помислим как да свържим тези два свята. Е, те не вървят с една и съща скорост. Ако погледнете скоростта на пазара на труда и сравните с скоростта на обучението, ще видите, че пазара на труда върви с много по-голяма скорост. Така че, когато питаме какви са последиците, поне според мен, и от доказателства, които получаваме, е, че е, можем да подобрим обучението само ако разбираме по-добре какво става на пазара на труда. Но това не означава, че трябва да останем ограничени само до хората, които работят е, по проблеми на пазара на труда. Това трябва да се случи в реформата на образованието. И когато говоря за програми за чиракуване или пък а, е, а, за дни на обучение, а, ние оставаме и да отворени към младите, които искат да наблегнат на практиката, но да работят на място, което считат за привлекателно. И колкото по-бърз е напредъка, който постигнем, толкова по-големи са реформите в обучението, толкова по-бързо ще адаптираме скоростите. Комисията прави много в това отношение и парламента одобрява голям брой препоръки, които, ако се приложат на практика от държавите членки, ще позволят едно по-плавно преминаване към тази реформа. Например, валидирането на неформалното обучение. Ние се опитваме да насърчим това обучение, защото знаем, че голям брой а, умения остават неразкрити в нашата економика. Те не се признават, не се превръщат в квалификация и а, нещо, което работодателя може да прочете, да разбере и да наеме дадения човек. И а, разбира се, обучението и само образованието не могат да решат проблема. Има нужда от качествени качествена заетост, инвестиции, възстановяване на економиката, да насърчим правителствата да инвестират не просто в обучение и образование, но и в нови работни места, нови умения, нови пътища за повече работа за бъдеще. Thank you, Mr. Краснодепски. Благодаря. Господин Краснодепски. ще дам първо думата на друга агенция. Извинявайте. Ще отговоря на немски. За нас това е изключително важен въпрос а именно въпроса за упростяването на изискванията, законовите норми за малките и средни предприятия. Трябва ли да се отнасяме различно към големите и малките предприятия? Според е, нашите проучвания, е, законодателството, трудовите инспекции мотивират и МСП мотивират ги да гарантират защитата на работното място. Така че не става въпрос за два вида закон, законови норми. Замяна на това ние и всички, които на национално и европейско равнище работят по тази, в тази област, трябва да се опитаме да подкрепим малките и микропредприятията. Вече съм казвала, това е е, имаме един е, софтуер, който много лесно може да бъде качен, който е от огромна помощ за малките и микропредприятията. Съществуват и други средства, които да им помогнат. Много се говори за инвестиции в областта на здравето и безопасността на работното място – е, някои е, изследвания обаче показват, е, че има прекрасна възвръщаемост на инвестициите в тази област. Е, също едно евро получавате две. Понякога дори до 10 може да се у, увеличи прихода. И в нашата агенция ние се опитваме да групираме различните съществуващи методи, които могат да се приложат от малките и микро предприятията, за да изчислят каква ще бъде възвръщаемостта от инвестициите. Надяваме се, че в близко време ще, успе, ще бъде разработен един общ метод за Европа, който да бъде предложен на малките, средни, малки и микропредприятия, които, е, за да могат да е, проверяват възвръщаемостта на инвестицията, при, при, е, когато влагат средства в гарантирането на безопасността на труда. Мисля, че по този начин те ще могат да видят, че инвестициите в тази сфера си заслужават. Благодаря. Имаше въпрос към господин Валдес. Благодаря. Да, наистина разисквахме тази тема и сутринта. Много е сложна темата, да. Но, както беше казано, има различни типове мерки за различни ситуации. Например, за намаляване на а, възможностите а, за подобни разминавания, също доклади, а, възможности за задаване на нови работни места и така нататък. И също има и други послания, които се опитват да съобщят евентуалната загуба на работни места и също по-положителни мерки, като например упростяване на средата за декларирана дейност или пък намаляване на данъци или пък различни ваучери и други. А, много е важно какви ангажименти ще се поемат, а също и какви ще се, каква ще е информираността То Ключовият елемент е, че трябва да имаме правилната комбинация от мерки и правилната частота. За тази цел а, са нужни тези изследвания, проучвания, просто да търсим на ефективната политика. Благодаря. Thank you. Now it's Mr. Благодаря. Сега вече господин Краснодерски.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 малките и средни предприятия в моята държава и мога да кажа, че има едно голямо разминаване поне така бе реалността в моята държава. И на този етап няма кой знае какво подобрение. И също разминаването е и с дейностите на вашите институции. Вашите агенции представят нещата много розови. Чуваме много конференции, семинари, ателиета и какво ли още не. Но аз мисля, че въпреки че съществувате отдавна, ние продължаваме да сме в голяма криза. Криза как да достигнем до младежите и до тези граждани, които са принудени да иммигрират в чужбина, за да търсят работа. Не е ли фрустриращо за някой, който работи в една такава агенция, да виждате това разминаване? Имате ли вътрешни одитни дейности относно вашата дейност? Защото това, което правите, не премахва източника за кризата, но бихте могли да подобрите ситуацията в някои държави. Е, държави, където високата безработица цари от години насам. И как евентуално ще обясните успеха на Германия, на Австрия, техният успех не идва от вашите съвети, а от силната економика. А на другите държави економиката е слаба. Така че, може би, може би вашата институция трябва да се насочи към други цели. И в моменти на криза трябва да реагирате по-настоятелно. Не знам кой иска да отговори за фрустрацията си. Да, да искате, добре, заповядайте. We'll hear now if uh, uh, it's uh, Добре, сега ще чуем как нашите оратори се борят с фрустрацията си. Аз няма да говоря за фрустрация, просто ще се опитам да дам пример. Представете си, а, има наистина много голям натиск върху нас, когато има економическа криза. Това е една от областите, където различните компании чуят как да намаляват финансовите си ресурси. Но както вече казахме, ние организираме ни двугодишни кампании по специфични теми. Опитваме се да дадем различни информационни материали за компаниите, е, за учени в 20, на 25 езика и също да използваме малките и средни предприятия, да достигнем до тях, да ги информираме. И ние съответно имаме представителства в различните държави. И от обратната връзка, която получаваме, особено от държави, които страдат от економическата криза. Тяхната обратна връзка е, че ако ИО ОША не беше организирала тези двегодишни кампании и да не беше дала информация, инструменти и системи на национално ниво, тогава не биха имали нищо. Не говорим само за Германия, Австрия, Холандия. Не само там ни търсят не е само северните държави, а тези държави, които са в нестабилна ситуация. Точно те могат да се възползват. И разбира се, винаги има ситуации в по-добра ситуация. Ние се обърнахме към тях да служат за пример и да ни помогнат в мрежата и Оша, например, да помогнат на съседни държави за развитие на мрежата или за социалния диалог. Е, много голяма част от тези държави има проблем с функционирането на социалния диалог. Знам, че социалната криза си оказала влиянието, но поне този пример на кампания показва до каква степен бихме могли да подпомогнем държавите, които са под натиск. Uh, uh, see... Благодаря ви. Мисля, че само още един коментатор, а, координатор, извинете, не е задал въпроса си. Джин Ламбърт, закъснях. закъсняхте. Искате ли да зададете въпрос на тази агенция, ако не има и други агенции, към които може да се обърнете? Извинете, госпожа председател, трябваше да се занимая с а, един друг въпрос, свързан с конференцията за климата. И ще продължим в същата насока на предишния въпрос, т.е. мобилността и хората, които се преместват в друга държава членка в търсене на работа. Като им се да преразгледаме синята карта и различните други инструменти, свързани с миграцията, с които спорим в Европейския съюз. Но една от агенциите, които е представя днес тук, работи извън територията на Европейския съюз, съюз и до сега тя представя винаги много добри отчети и има много ясна представа за ролята на ЕСА като дестинация за висококвалифицирани работници мигранти. Може би Европейската фундация за обучение ще ни каже какво е нейното мнение по въпроса. Много ви благодаря за въпроса. Действително, ние работим по въпросите, свързани с трудовата мобилност. Това е част от нашия мандат. И анализът, който провеждаме в редица държава, ни показва на първо място, че има мобилност от южен, ю, южните страни към северните, но има и обратна мобилност. Какво имам предвид? До сега разглеждахме основно движение от Южното Средиземноморие към Сребърното Средиземноморие, но сега вече сме свидетели на друга мобилност, като например работещи от Северното Средиземноморие, които се насочват към Персийския залив. И това загласа най-вече висококвалифицираните работници. А в източния източните източната на Европа се поставя друг въпрос. Има миграция, главно на ниско квалифицирана работна ръка към а, Русия по езикови причини, освен а, останалите възможни причини. Така че Европа не винаги е първа дестинация на тези мигранти, въпреки че в някои случаи действително е така. Също така настояваме за това, че съществува циркулярна мобилност и циркулярна миграция. И тук няма да посигнем въпроса дали изобщо трябва да има миграция или не. Но много често пренебрегваме факта, че мобилността, свързана с работа, е личен избор. Но това са хора, които предпочитат да не остават дълго време в чужбина. Те бих искали да се върнат в собствената си държава. Но това трябва да бъде възможно без те да бъдат стигматизирани и да могат свободно да вземат участие в бъдещето на своята страна в някои държави работим съвместно с международните организации за миграция, които продължават да работят с нашата методология, методология, която сме разработени в ETF. Ние инвестираме всъщност в подготовката преди заминаването, или казвам с други думи. Хората, които биха искали да, ми, да емигрират, трябва да, са, да бъдат насърчени да са част от легалната миграция. Те трябва да са наясно какви са целите им и тези цели трябва да бъдат добре разбрани от страната, в която те ще мигрират. Ако това е възможно, то тогава в страната дестинация те ще бъдат, тези хора ще бъдат третирани по достоен начин. Ако обаче страната им по происход разполага с необходимите механизми, за да признае техният опит и да гарантират качеството на работата, т.е. това признаване може да се извърши чрез издаване на нова диплома или признаване на дипломите. В много от страните, с които ние работим, обаче, има и опасност свързани с корупционни практики, което да доведе до дублиране и, мултипли... и увеличаване на броят на издаваните дипломи, които не винаги отговарят на реалната квалификация. Ето защо е важно тези страни да разполагат в една, с една истинска образователна система, която да може да удостовери придобитите умения по прозрачен и справедлив начин и да се гарантира, че уменията придобити в рамките на страната или извън нея са удостоверени и а, това удостоверение може да бъде надежна гаранция за квалификация за, страни, за заинтересованите страни. Това може да се извърши, например, чрез партньорство за мобилност, подписани между страната и Европейската комисия или между съответната трета страна и а, отделни държави членки, в случаите, когато има високо равнище на работна мобилност. Но най-високо квалифицираните работни служители се насочват към други страни, не към Европа. Благодаря, госпожа Моран Шартие. Благодаря на е, гостите ни за много интересните изложения, е, които представиха техните агенции и работата им. Исках да направя един коментар и да задам три въпроса. Тук се говори много за квалификация, но забравяме а, огромния брой учащи, които напускат образователната система без никаква квалификация. И тези хора без квалификация са подложени на максимален риск от безработица всички тези неквалифицирани млади хора а, са всъщност признак за дефекти не само в висшето или средното, и в началното образование. И смятам, че трябва да се положат огромни усилия за да се промени самата концепция за първоначалното образование защото много често а, това се дължи на липса на индивидуализация в системата, в системата на образованието. Какво може да се направи, за да се мобилизират отново държавите членки за борба срещу това явление, което е основен източник на безработица? Сега едно наблюдение, което искам да направя. Много съм работила с а, вашите агенции, с всичките и особено с СДФОП по отношение на прогнозирането на възможностите за разкриване на нови работни места и възникването на нови изисквания за умения. То, важно е човек да има прогнози, но ще бъде глупаво да си въобразяваме, че можем да сложим знак на равенство между образованието, подготовката, квалификацията и е, прогнозите. Защото е, в е, реалните работни е, места има много повече изисквания, отколкото по време на образованието. Какво ще препоръчате на държавите членки, за да могат по един или друг начин е, да, да, да, да включат това в своите прогнози? Сега въпросите. Според вашите анализи и виждания, е, докъде е стигнало обучението или подготовката по умения, а не само като съдържание, с а, признаването на получения или натрупания опит, отдавна говорим за това и все още чакаме резултатите. Тук е председател на комисията, председател Андерсон, три мандати го работим за това и все още това не се е случило. А това е изключително важно, защото професионалната мобилност минава именно през признаването на натрупания опит. Иначе си оставаме сферата на академичното официално образование. Освен това, друг въпрос. Какво е влиянието на кризата? Виждаме, че в момент, когато предприятията, големи, малки или средни, са подложени на натиск от кризата, всички тези добри пожелания отиват по дяволите. Manandes Mr. Menendez Valdez, who will answer the question. No, no, no. Калея. Sorry, sorry. Okay. Mr. Калея. Well. Господин Калея, много ви благодаря за зададените въпроси. Мисля, че наистина оцелихте право в десятката. Споменахте четири 4 много важни елемента в стремежа ни да подготвяме кадри, които да са готови да навлязат на пазара на труда. Първо по въпроса за образованието и това, което се случва през първите години на образованието и това наистина е много важно. Разбира се, принципа на субсидиарност дава автономия на всяка държава членки, дори на всеки автономен регион сам да управлява своята ползвателна система. Не бива обаче да забравяме, че когато а, хората достигнат до етапът на професионалното образование или професионалното обучение, повечето от тях могат да бъдат наречени жертви на традиционната система на образование, тъй като са озвани в този вид обучение. Защото ако един човек не може да, да чете и да пише грамотно или няма елементарна а, компютърна грамотност. Това значи, че тези хора са преминали през 11 години на начално и средно образование и не разполагат с необходимите умения в края на този послателен процес и това си истински проблем. Така че въпросът е как професионалното образование може да помогне на жертвите на традиционната образователна система. Това е много важен проблем, защото винаги ще има изпадащи от традиционната образователна, задължителната образователна система. Винаги ще има такива млади хора и те винаги ще имат нужда от професионално обучение, което им позволи да имат достъп до пазара на труда. Прогнозирането е важно до известна степен, ако обаче има спешна нужда от предоставяне на обучение, няма как да разчитате единствено и само на прогнозите. Или по-скоро нямаме време да чакаме прогнозите. Но както вече споменах, прогнозирането е важна част от нашата дейност и ние отделяме голяма част от ресурсите си за прогнозиране нуждите на пазара на труда. В момента в ни има 5,4 милиона млади хора, които търсят работа, имат нужда от работни места, нашите работни места са по-малко от 2 милиона. И това е проблем, който трябва да разрешим незабавно, защото това са хора, които имат нужда от работа, които искат да работят, но нямат работни места. Както каза колегата ви от Польша преди малко, действително положението е фрустриращо, но най-важното в момента е да отговорим на конкретните въпроси и да постигнем конкретните напредък по най-важните проблеми за европейските граждани. Да видим къде са проблемите на национално и регионално равнище, защото когато установим проблема, ще може да намерим и разрешение на този проблем. А, проблемите и решенията, които се прилагат на макроравнище, не винаги са уместни на микроравнище. Как ние можем да отговорим на това предизвикателство в нашата агенция? Ами на първо място, както вече казах, схемите за чиракуване. В момента работим с две държави членки, до година ще работим с шест, което е напредък. Работим по конкретни програми, работим за подобряване на критериите за привличане на повече участници в тези схеми за чиракуване и професионално обучение. Проблема е също така, че голяма част от вече работещите са обезкуражавани да започнат нови програми на обучение, защото те не дават конкретни резултати. Ако обаче към това се добави и необходимостта по квалифициране, това допълнително осложнява положението. Като вече споменах, през 2016 година съвместно с Европейската комисия ще модернизираме европейският инвентар за обучение и е, учене през целия живот. И това според мен е една много добра новина. но е важно да направим оценка колко от моите хора действително попадат в системата. Ако не са, може би, от Франция, е е вярно, нали? Франция е добър пример за а, за приемане и за оценяване на уменията през цялата система, включително и системата на висше образование. И в това отношение може да служи за пример. Има и други важни въпроси. Всичко това са теми, които на, на, които някои държави членки гледат по-сериозно, а други изостават с професионалното образование. Но същото не върши за висшето образование, защото в повечето случаи реформите на висшето образование на системите на университетско образование са много по-бързи. И често а, реформите се осъществяват в областта на висшето образование, но не и в областта на професионалното образование и обучение. И за нас е важно да достигнем до най-низките равнища, до най-местните равнища, на които се осъществява професионалното обучение и образование. Защото говорим за близо половин милион институции, предоставящи този вид професионално обучение. И това е едно от основните предизвикателства в последните години. Трябва да работим за подобряване на тези обучение, ако искаме да намалим броя на пускащите предварително посветната система. Благодаря ви. Сега думата има господин Марино Епинто. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, скъпи гости, исках да размишлявам малко на глас с вас. Чух какво казахте, какво мислите, че може да направите, за да може работата да не бъде просто економически фактор и фактор за конкурентност или пък фактор за растеж, за печалба, а да може разликата да бъде, работата да бъде също считана като елемент на освобождение на човека, който по този начин засилва своето достоинство в едно а, европейско общество. Така че, какъв може да бъде вашия принос, приноса на вашите агенции, за да може работата да бъде фактор за а, разцвет на човека в а, нашето общество. И искам да ви попитам за условията на работа, например равенството, равенството като цяло между европейски граждани и също между мъжете и жените. Аз идвам от държава, където жените системно са изключвани от някои категории работа и нямат достъп до някои постове, просто защото са жени, за които могат да забременеят. Например, една от основните частни барки в Европа, дори, извинявайте, поправя се оратора, португалска банка, например, не е набирала за персонал жени, защото те е можело да забременеят. Има много често остатъци от подобни политики и а, жените често трябва да избират между майченството и работата. И съответно те не могат да а, изберат своята реализация като жени в работата заради подобни дилеми. Така че искам да ви попитам какво можете ви да направите, за да постигнем тази културна промяна в европейското общество. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на двамата последни желащи се изкажат в списъка ми и после нашите гости ще имат възможност да отговорят. Господин Лопес и после господин Ян Андерсън. Три въпроса. Господин Александър също иска думата. Господин Лопес първо. Пример Луар, аз. Благодаря. Преди всичко, благодаря за изложенията и отговорите. Ще направя кратък коментар и ще ви задам въпрос. Коментар всъщност ми беше е, стъх, ме, подадено от господин Калеха. А, а, искам да ви дам един пример за развитието на пазара на труда. България, в, прощавайте, в Испания в исторически има а, висока безработица. Понякога сред младите тя е скандално висока. И системно в страната бълва междувременно много студенти. Всъщност, Проблема откъде идва? От липсата на технически и други важни професионални умения. Има невероятен дисбаланс. Трябва да има връзка между а, обучението и, и, и изискванията на пазара на труда. И много е възможно ако няма балансиран економически растеж, да няма стимули за специфична подготовка. Всичко това е свързано с типа економически растеж. Той пряко влияе на образователната система. А по отношение на Хуан Менендес Валдес имам също един въпрос докъде е, са стигнали реформите на пазара на труда в някои страни. Знаете, че най- често се говори в Европа за структурни реформи. структурната реформа обаче се представя понякога като риск, опасност за трудовия пазар. Тя може да доведе до занижаване на заплатите, до влушаване на условията на труда и най-вече до несигурност и нетрайност в областта на заетостта. Какво бихте отговорили на това? Е, next question. Следващ въпрос от госпожа Ситнанска. Short. Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi stručná. Mám dve otázky krátke. Chcela by som sa spýtať našich eh, hostí, akými konkrétnymi ná... Благодаря. Ще бъда кратка. Какви са конкретните средства, които може да използвате? Какво можете да направите, за да може професионалното обучение да се признава? и да гарантирате неговото качество? И втория въпрос, как ще решите този проблем? Според вас днес е трудно да се предвиди каква професия, какви умения ще се искат. Преди 20 години учените не можеха да отгаднат какви ще бъдат работните места днес. Как ще решите този тип проблеми? защото ние не, не можем да предскажем какво ще се иска след време. И сега господин Ян Андерсон, последен въпрос. Той не е тук е, вече. А, тук е. Добре, заповядайте. Благодаря. Виждам тук лица, които познавам, но имам и доста, които не познавам. Много нови членове. А, аз искам да направя няколко разсъждения относно дискусията. Парламентът и ролята на парламента е много важна. Вие, сте, вие взимате решения, вие правите закони. И в тази си роля трябва да имате голямо познание, за да вземете правилни решения. Тук при нас има представители на четири агенции с голямо познание. И се надяваме вие наистина да използвате това познание за правилни решения. Всички тези агенции работят по теми, свързани с пазара на труда. И знаем, че предизвикателствата на Европа са свързани с безработицата, с високата безработица, с младежката безработица. Знаем, че един от ключовете е образование. Едно, един от ключовете е образование. Всякакъв тип образование. В основното училище, вижте учебни заведения и също и при целия живот. И аз съм от Швеция и мога да го видя в моята държава, както и в повечето други държави. Ако погледнем младите днес, има голям ръст на безработицата. ако сравним младите, а, които имат образование и тези, които нямат такова, ще видите голяма разлика. Не винаги обучението е наистина на ниво, но като цяло, колкото повече е образованието, толкова по-добре. И колкото по-качествено, също толкова по-добре. Но най-големият проблем е, е, са младите, които нямат никакво или почти никакво образование. образованието също е свързано и с стабилността на работното място, с условията на работа. Европа никога не би могла да се сравнява с а, системи, където обучението е лошо, или с лоши заплати, или с лоши условия на работа. Ние имаме една от най-добрите образователни системи в света. Трябва да имаме високи заплати и добри условия на работното място. Нещата са свързани. Хората с добро образование, те ще имат също искания за условията си на труд, за безопасността на работното място, за заплатите и така нататък. Така че нещата са свързани и са важни. Мисля, че вие трябва да използвате тези агенции преди да направите вашите решения. Да се свържете с тях и не просто да изслушвате веднъж или в годината техни представители тук, а просто да отидете там на място и да придобиете нови познания за тяхната работа, защото те всички всъщност са си експерти в тяхната област. И аз самият съм един от независимите експерти, които вие от парламента избрахте в ETF, е, в управителния съвет. И мисля, че трябва да, трябва да ме използвате, така както и другите ми двама колеги. Можете да вземете мейл ми, телефонният ми номер и аз съм готов да ви видя. Защото понякога всички се питаме какво става с бюджета, какво става с тази агенция, какво правят те. Добре е да имаме диалог. И когато ни избирате на тези функции, наистина трябва да поддържате контакт, защото в ETF а, от в, в управителния съвет участва и комисията, и а, различните държави, и също ние, тримата независими експерти. И последният въпрос относно миграцията. Да, имаме такава вътре в Европейския съюз и външна, идваща от извън Европейският съюз. И ще имаме още повече иммиграция за в бъдеще. Хората, които смислят, че просто можем да затворим границите, не знаят нищо за, бъ... за бъдещето. Светът е отворен. Има проблеми, свързани с тази иммиграция, да, но има и предизвикателства и много възможности, свързани с иммиграцията. Е, това е свързано с казаното от колегата за това как бихме могли да валидираме по-добре компетенциите на хора, които идват от извън Европейския съюз тук. Имаме демографски тенденции, кои, които ни показват, че ще имаме нужда от повече хора за бъдеще за нашата система. Можем да използваме хората, идващи в Европейския съюз да ги свържем, да ги включим в нашата образователна система, да използваме техните познания и е, евентуално да имаме нова образователна система. Аз обожавах работата си в парламента. Това бяха най-хубавите ми години в живота. Но сега съм щастлив, да съм от другата страна, като независим експерт и очаквам вашите контакти. Благодаря. А сега нека да започнем. Три минути на всеки от нашите гости. И попълвайте, допълвайте, ако някой от колегите ви е пропуснал, пропуснал нещо. Господин Валдес. <clears throat> A number of, of interesting questions. Uh, uh, the Portuguese благодаря ви, имаше наистина редица интересни въпроси. Колегата ви от Португалия постигна, подигна въпроса за самият смисъл на работата и на труда. Ние провеждаме редица проучвания, посветени на договореностите, по които всички да са печеливши. Тоест, от трудови отношения, които да облагодетелстват и работодателят, и служителите. И много тези решения изобщо не са свързани с увеличаване на цената. Те са свързани с условията на труд, с даване на повече автономия на работниците, което им дава възможност да използват пълноценно своите умения. И тези идеи не са, изобщо не са свързани по никакъв начин с допълнителни разходи, а просто чрез прилагането на по-уместни модели. Също така разглеждаме възможности за увеличаване на достъпа до пазара на труда на младите хора и жените, както вече беше споменато. В, в, в отговор на господин Лопес ще си позволя да ви отговоря на испански. зададохте редица въпроси, включително и за връзката между обучението и пазара на труда. Много е важно да отбележим, че има над 70% от връзка между а, студентите и обучаващите се, които са имали пряк достъп до работна среда по време на своето обучение и вярната възможност да си намерят устойчива работна, работен пост а, една година след а, получаване на дипломата си. Това значи, всички сме изправени пред едно и също предизвикателство, именно създаване на работни места. Това е основният ни приоритет и съответно е важно да създадем всички възможни условия за създаване на тези работни места. Важно е да има работни места, но е важно да, какво е качеството на тези работни места. И не бива да пренебрегваме този факт, защото именно добрите условия на труд гарантират устойчивост на работното място и предотвратяване предварителното и преждевременното всъщност напускане на този, това работно място и на пазара на заедостта като цяло. И последният ми коментар е за последният колега, който взе думата. Разбира се, ние работим за подобряване на работните словета на труд, на равнищо равнище. В момента правим проучвания в 33 страни в Европа. Ще включим и други страни в сътрудничество с МОД, като например Китай и САЩ. Много е важно тук в Европа да сме наясно възоснова на какви, какви са условията на конкуренция с тези страни и условията на труд са важен елемент в това уравнение. Благодаря ви, Томат има господин Калея. Благодаря ви за въпросите. В заключение, в рамките на 3 минути нямам конкретни решения, но както каза и колегата преди мен, едно от най-големите постижения на Пъстата комисия през последните 10 години беше набелязването на принципът на уравняване на ценността и на признаването на професионалното обучение по отношение на традиционното висше образование. В много страни родителите винаги настояват децата им да отидат в университет, да продължат своето обучение, да следват и да стават антрополози или инженери, но в крайна сметка се озовават без работа след завършване на образованието си. Ето защо нашата цел е пазара на труда да бъде видим на възможно най-ранен етап. Не говоря за начално образование, въпреки че според някой началното образование трябва да се смята за, за, за първа стъпка към пазара на труда. Но според мен е важно, както показва ясно и данните, с които разполагаме, е, че се нуждаем от хора, които да са готови да започнат. Ам, да навлизат в образованието през целия живот още на възраст 16 или 18 години, което означава, че независимо ще, какъв ще работите като шофьор, общ работник или какво да е било друго, трябва да сте да имате необходимите умения за да използвате новите технологии, защото именно те са основните умения за днешния свят и ще бъдат в още по-голяма степен за бъдеще. И именно чрез този вид обучение ще гарантираме необходимите възможности за за работната ръка да, да придоби необходимите умения. Разбира се, след 20-30 години вече няма да има нужда от а, този вид средна вид квалификация. Как тогава да убедим родителите на децата, които ще навлизат в а, зод система след 10-15 години ще нямате нужда от висше образование и от диплома от висше учебно заведение. Това е много трудно да се обясни и всъщност един вид темата бува в момента. Но се оказва, че официалното обучение е след основните препоръки от 2012 година насам. Знаем какво, какви мерки трябва да предприемем, знаем, че имаме нужда от привличане на работодателите и на работещите в системата на изготвяне на тези професионални обучения. И нека да превърнем тези обучения в инструмент, подобряващ способността за наемане на работа на а, хората в тази система на обучение, но ще спра тъй като 3 минути изтекоха. Господа е, Седвачек, е, благодаря ви. Много важни елементи вече бяха споменати. Аз бих искала да се върна на проекта, който осъществяваме от името на Европейския парламент. А именно способността за наемане на работа. Безопасността и здравето на работното място са жизненно важни, защото те е, допринасят за доброто здраве и възможността хората по-дълго време да са заети. Но също така е важно да се случим и върху младите хора, тъй като те трябва да се научат как е, да гарантират собствената си безопасност и доброто е, доброто здраве на работното място и това трябва да започне на възможно най-ранна възраст. Ето защо едната от кампаниите ни, не инструментите ни за повишаване на осведомен, осведомеността е насочено към учителите, за да могат децата възможно най-рано възраст да се запознаят с условията на безопасност и опазване на личното здраве. По отношение на обучението през целия живот, както вече казах, започнахме да работим с подиспълнител и обучението по целия живот, разбира се, е много важно. Затова се стремим да съберем полезни примери от всички държави членки, И голяма част от най-успешните предприятия не прекратяват обучението на служителите си на възраст 45 години, а продължават да предоставят обучение до края на професионалният живот на работниците. И по този начин работещите могат да останат на работа дори до 70 годишна възраст, както показват някои примери в Германия, като разбира се, за целта те получават постоянен достъп до необходимите им обучения. Също така се съоточаваме и върху новите и ново появяващите се рискове на работното място. Някои от тях са свързани с психическото здраве на работещите. Друг сериозен проблем сред професионалните заболявания са заболяванията, свързани с мускулно-скелетната система. Това все още е едно заболяване, с което трябва да се занимаем и трябва винаги да работим за превенция на този вид мускулно-скелетни заболявания. И последният въпрос е свързан с мигрантите и за това как може да гарантираме ежедневна подкрепа за малките и средни предприятия в областта на безопасността на труда и здравето на работното място. И разбира се, всички тези аспекти ще бъдат обхванати в работната ни програма, която ще бъде представена в края на 2015 началото на 2016 година. Благодаря. Искам да благодаря на всички членове на комисията ви, както и член бившият парламент за информацията, която дадохте за въпросите и е, ние наистина се надяваме да можем да продължим това сътрудничество, защото когато говорим за партньорски държави и за това, което нашите партньорски се опитват да правят е, за демокрацията, разбира се, ние също се опитваме да им дадем ам, нужните институции. Например, в арабските държави ние забелязахме, че нямат е, никакви комитети и комисии, които да занимават с заедостта. И в междупарламентарните делегации би могло да се наблегне на тази тема, като се има предвид примерно, че нещо липсва в дадена област, бихме могли да включим развитието на определени умения в дневния ред на преговорите и по този начин да допринесем за съответното развитие. Благодаря. Благодаря за работата с нас днес. Мисля, че впечатлението е много добро. Предполагам, не съм единствената, която е с такова добро впечатление. След дискусията днес. И разбира се, ще поддържаме връзка, така както винаги сме правили. И разбира се, сега много е вероятно да имаме е, сега ще имаме нови членове и работата ще бъде дори още по-интензивна. Предполагаме контактите и ще се опитаме да обиколим всичките агенции, е, така че рано или късно ще дойдем и при вас. Благодаря за вашия принос днес. Благодаря за присъствието ви тук. Agenda, uh, Стигаме до точка 16 от дневния ред, а именно ембаргото над Русия. На 24 септември координаторите в тази комисия решиха, че а, имаме проблем с а, заедостта в някои държави като резултат от руското ембарго и че това трябва да бъде представено на комисията. И това ще направим сега. Ще дам думата на комисията. Етлев Екарт Виждам ви, заповядайте. Имате думата. Благодаря. Добър ден. За съжаление, говорим за нещо, което е не е толкова приятно, колкото развитието на умения за бъдещото поколение. Е, ще говорим за забраната за внос на европейска селскостопанска продукция от Русия и а, Европейския фонд за адаптиране към глобализацията може да бъде използван, за да се намали тежестта, която падна върху сълскостопанският хранителен сектор. Нека да напомним, че тази забрана, обявена от Русия към европейските хранителни продукти, се отрази много тежко на нашите фермери а, около 10% от износа отива там. И 2% от цялото ни производство е засегнато. За всички тези продукти в момента търсим а, и по принцип могат да се намерят а, различни други пазари, например към Япония, Южна Корея, Филипините, но много други, в някои други сектори все още се чувства значително тежестта на забраната. Такъв е случая с плодовете и зеленчуците. Русия внася около 30% от износа на Европейския съюз на плодове и зеленчуци. Така че Въпросът тук сега е Европейският фонд за адаптиране към глобализацията. Този фонд беше създаден през 2006 за да се справим с негативните последици от глобализацията върху заетостта. И тази цел по-нататък беше разширена да, и към економическата финансова криза, която засегна Европа. Това е, е отразено в член 2 букви А и Б е на регламента за създаване на Европейския фонд за глобализация. Също искам да уточня, че а, този фонд не е инструмент, който ще компенсира загубите на приходи. Но по-скоро това е нещо, което ще се. Е, ще търси начини да помогне на работещите в дадена област. Тоест, това не е инструмент за финансова компенсация за загубата на приходи. Когато погледнете двете области, критериите и глобализацията, случаят на криза тук не може да се приложи, защото просто така иначе има економическа и финансова криза, която продължава от 2007-2008 насам. И съответно тези условия вече се покриват, но в с руския внос не влиза в условията на тази криза. Но ако разгледаме по-подробно разпоредбите буква А на член 2, те могат да се приложат евентуално. Защото се говори за критерии за глобализация. И се казва, промени в търговската тенденция и загуба на търговски партньорства. Когато разгледахме по-подробно с правната служба този въпрос, стана ясно, че а, намерението на правния текст тук е глобализация и критерии за м, пазарен дял, загуба на пазарен дял, а, са критерии, за демонстриране на резултатите от глобализацията. А руското ембарго не е глобализация от економическа гледна точка. Напротив, това е едностранно решение, което е стартирано от е, друго едностранно решение, оттам е тръгнало, а именно решено е да се забрани вноса от Европейския съюз и съответно не се изпълняват тук критериите за глобализация. И заключението е, че фонда като инструмент не може да бъде използван за да се намалят загубите от този от това ембарго в съскостопанския сектор Още повече, че трябва да се докажат загуби на над 500 хиляди, примерно, работни места, а не само загуби на пазарен дял. Така че заключението е вече, че този фонд не може да бъде използван за а, конкретния случай. Комисията вече предприема няколко мерки особено свързани с селскостопанските политики, но също и инструменти като Европейския социален фонд, който може да бъде използван и според критериите за интервенция по тези фондове, наистина има такава възможност. Това е заключението от анализа, който предприехме след искането от страна на парламента. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Сега ще започна с госпожа Блинкевинчути. Ačiū pirmininkė ir ačiū gerbiamam комисията отстова и пану Якерту. Благодаря. Искам да благодаря на представителя на комисията за обясненията. Искам да привлека вниманието ви още веднъж към факта, че балтийските държави са много засегнати от това ембарго. Говоря за Литва, Латвия и Естония. Тъй като ние имаме традиция в нашето селско стопанство, нашата продукция е свързана с Русия, нашият съсед. И нашите производители и цялата ни индустрия пострадат тежко от ембаргото. Загубата на работни места продължава да, да напредва и да се увеличава в най-вече селските райони. И за да създадем альтернативна заетост, няма да ни е никак лесно. Хората губят работни места, Съответно, постепенно биват изключени, остават без финансови средства и дори още по-зле ние, наш, нашата държава може да реши и тези хора могат да решат да напуснат държавата или дори да напуснат Европейския съюз, а това е голяма загуба за Европейския съюз, като се има предвид тенденцията по застаряване на населението. Ние отправихме запитване към комисията за използването на фондовете. Отговорът беше много кратичък и формален. Като че ли тук не разбираме какви са проблемите, пред които са изправени обикновените хора. Да, обяснихте ни какви са разпоредбите по Европейския фонд за глобализацията. Но ни беше казано, че този фонд може да се използва по време на криза. Разбирам сега обясненията за детайлите, но това означава, че нямаме никакъв изход. какви други средства бихме могли да използваме? Ето това е въпросът, който трябва да си отговорим сега. Руското ембарго върху Европейския съюз не е вярно част от явленията на глобализацията. Това е политическа мярка и говорим за последствието един политически процес. Това е ситуация, с която се сблъскваме сега. Нека да не забравяме, че ние имаме съсед с едно непредвидимо поведение. И искам да, комисията да гледа на нещата не само формално. Разбирам, че този фонд не може да се използва, но нека да потърсим други източници на финансиране, за да подкрепим тези производители, които имат нужда спешно от средства. Моля ви, призовавам ви за разбиране, защото ситуацията е трагична и трябва да намерим решение заедно. Благодаря. Господин Кукан. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал само да припомня, че санкциите срещу Русия бяха една от много малкото политически възможности, които ни оставиха след окупацията на Крим от страна на Русия и цялостното поведение на страната спрямо Украина. За нещастие обаче отговорът все още не сме станали свидетели на отговорен отговор от страна на Русия в Украина, но видяхме едностранен отговор, насочен срещу селско-стопанските производители в Европейския съюз. Санкциите на износа или вноса вече не отговарят на съвременната политическа обстановка, но Европейския съюз като економически блок разполага с много ограничен е, възможности за действия в подобни случаи. Не смятам, че економическите съображения би следвало да наделеят над политическите принципи и ценности. Няколко въпроса към Европейската комисия. Първият е свързан с случаите, които се разглеждат в момента в рамките на СТО срещу Русия. На второ място знаем ли какви ще бъдат общите цялостното въздействие на ембаргото за економиката на Европейския като цяло и за отделните, някои отделни държави членки в частност? Кои са най-засегнатите отрасли в дългосрочен план, ако а, настоящите санкции останат в сила? Благодаря ви. Благодаря, думата е Максим Петро Готерес. Sí, gracias, Presidenta. Благодаря, госпожо председател. Тук се говори за компенсация, но трябва да видим кой ще плати, за да може нашите селски стопани да не страдат от санкциите на Русия. Трябва да се намерят необходимите компенсации, защото не би трябвало Европа да заплаща а, за реакцията на Русия на санкциите. с внимание слушах представителя на комисията а, и аз кът, съгласен съм с него. Смятам, че фонда за приспособяване към глобализацията не може да се използва в този случай. Спомням си, че по време на миналия мандат вече сме е, изразявали нашите резерви е, към такова използване. Всъщност този фонд е, има ограничена употреба. Ние смятаме, че трябва да има друг фонд, който да се използва срещу економическата криза. И тук става въпрос наистина за една дискусия по, по същество селските стопани трябва да получат компенсации. Още сега, веднага, защото има много малки фермички, които са жестоко засегнати от е, наказателните мерки на Русия. Европейския съюз трябва да предостави такива компенсации. Е, ние е, сме, имаме бюджет за ОСП, за е, глобализацията, но те, средствата не стигат. Ние тук помежду си спорим, кът, всеки дърпа чергата към себе си, защото просто не разполагаме, не сме събрали достатъчно средства, за да можем да отговорим на предизвикателството, пред които е изправен Европейския съюз. Трябва да ви кажа, че според мен трябва на всяка цена да се отпуснат незабавно помощи, защото от това зависи оцеляването на редица малки ферми. И това трябва да бъде основното послание на нашата комисия. А за по-дългосрочен план трябва да помислим за други финансови е, инструменти, защото не може с фонда за глобализацията да плащаме по съвсем други е, области. Senhora Presidente, gostaria de informar os colegas que eu também sou membro da Comissão de Agricultura, e, um, na qual esta discussão. Аз а, съм член и на Комисията по селско стопанство, а, където скоро се води подобна дискусия. И искам да ви кажа, че когато говорим за ембаргото на Русия, трябва да отчитаме преките а, е, въздействие, прякото му въздействие върху е, Балтийските страни, но не само тях. Е, в Португалия също пряко изпитахме тежестта от това ембарго. И има това пряко се отрази на млякото, млекопроизводството и млекопреработвателната промишленост, което рязко където рязко спадна, спадна с две 2 цената на млякото. два цента. Комисията предлага редица мерки за да ограничи щетите, но последиците си остават. Това ембарго ще продължава вече почти година и трябва по някакъв начин да се измъкнем от тази трудна ситуация от този порочен кръг, защото ако се разменя ембарго срещу ембарго срещу ново ембарго, така до никъде няма да стигне. Трябва на всяка цена да внимателно да разгледаме, да проучим влиянието в Европа на тези мерки от страна на Русия, да видим как се отразява това и на заетостта, не само на производството. На заетостта, защото може би това поражда и безработица. Така в рамките на нашата парламентарна комисия поне ние можем да предложим някои решения, за да се изправим срещу тези заплахи а до, обаче не чух нищо подобно от представителя на комисията. Той въобще не спомена заетостта. Надявам се те да направят такова проучване, защото селското стопанство е основен отрасъл в Европа. И трябва да му отделим специално внимание. Защото когато говорим за разкриване на нови работни места, ние трябва да мислим само за индустрията, за промишлена, а, и, а и за а, селското стопанство. Днеска се говори за нови а, финансови форми за, в реакция на руското ембарго. но се надявам, че когато анализира бюджета за 2015 година, комисията ще реши да защити някои сектори, защото в противен случай безработицата в Европейския съюз ще нарасне още повече. И смятам, че а, селското стопанство пострада, защото един резервен фонд беше препратен в друга област. Трябва да превърнем борбата ни в защита на селското стопанство в приоритет и да си създадем съответните инструменти. Thank you very much. Uh... Господин Кукан, господин Гуга. Благодаря ви. Аз идвам от Литва и ние представляваме голяма част от износът към Русия, който беше засегнат селско стопанство и транспорта. Затова сме на продължение към Европейската комисия. Защо да не прекрасим Европейският фонд за приспособяване към глобализацията на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и ембаркото? Добавяме една думичка и разрешаваме проблема и така всеки ще може да кандидатства за помощ по фонда. Решението е доста просто, защо си осложняваме живота. Колегата от Чехия вече го направи това предложение, така че ние сме много сериозни всъщност. Добавяме една дума и всеки ще бъде печеливш. Благодаря ви. <clears throat> Благодаря. Наистина ли е толкова лесно, господин Екерт? Може би ще трябва, освен една дума, да добавите и пари в този фонд. Имате думата. Можете ли да отговорите на тези въпроси? На... Мисля, че няма да мога да отговоря на всички въпроси, но едно нещо е ясно. Ще предам вашите коментари към висшестоящите в нашата институция. И а, също ще продължим да размишляваме по различните въпроси. Определено казаното от вас е много полезно и го разбирам. Относно добавянето на, към, на дума към, този, към заглавието на фонда, това няма да го реши, защото, както вече казахме, това е правен инструмент, регламент, който трябва да се промени значително. И също знаете, че бюджета а, не е от редовния бюджет на Европейския съюз, а от резерва. Така че това е специален фонд и добавянето на една дума не става толкова лесно. По-специфичният въпрос за Световната търговска организация и а, влиянието там нямаме информация, но това е, а, един от коментарите, който ще предам. Относно колегите от Генерална дирекция селско стопанство, те работят тясно с селскостопанския сектор в европейските държави Споменахте, че сте част от Стопанската комисия. Колегата от Генерална дирекция за стопанство ще ви даде малко допълнителна информация относно това, което се случва в тяхната дирекция, защото те наистина работят в тясно сътрудничество с земеделската общност. Ако позволите, ще дам думата на колегата. Yes, uh, thank you. Um... Благодаря. Няколко думи, защото смятам, че членовете на Селскостопанската комисия за сигурност знаят какво става в Генерална дирекция АКРИ и как ние се опитваме да помогнем производителите в Европейския съюз вече няма да се спирам на детайлите за различните мерки, които са предприяти. Просто опитваме се да възстановим баланса на пазара. Някои вече виждат положителни тенденции. Също има много мерки в сътрудничество с Генерална дирекция търговия. И а, също се опитваме да дигнем, да примахнем някои несанитарни и фитосанитарни бариери и да доведем до конкретни резултати. резултати. И аз мисля, че други колеги също могат да ви кажат малко повече, но едно нещо, което бих добавила, предполагам знаете, в бившият колегиум комисаря Чолос стартира вече една инициатива за евентуална компенсация на загубите на приходи за производителите, но все още правим анализа и, няма да е лесно. Това е много тежък анализ, много тежка дискусия, защото много държави членки са засегнати, много сектори са засегнати. и е, знаем, че ресурсите са много ограничени и е съответно тези средства идват от резерва за криза, резерв, който се прилага и се използва и за други ситуации. Така иначе ще има и други дискусии на ниво съвет и също в комисията Агри. Благодаря. Не мисля, че, този коми... че тази комисия ще бъде удовлетворена само с днешната дискусия. Със сигурност ще продължим и някой друг път. И а, със сигурност това ще бъде дневния трети на други заседания. Очакваме с нетърпение бъдещите дискусии и какви нови факти ще имаме както и какви нови възможности да променим нещата в системата. Знаем, че няма повече пари, но евентуално бихме могли да намерим решения, които да помогнат да имаме нещо, нещо, което да предложим на тези, които сега са в много тежка ситуация. Така че ще се върнем пак на темата но се радваме, че темата а, стои в приоритетите на вашият график. Двете комисии, даже трите комисии за етос, за селско стопанство и търговия работят по въпроса. Благодаря. That means, eh, if I've understood... И сега стигаме до последната точка от дневния ред. Това също е проучване което поискахме. А именно за разликите в заплатите в Европейския съюз. И авторът на проучването господин Дрекер, Бацо, Намос и Роахиела и господин Суринак. Ще дам думата на господин Роу Рамос да представи проучването в резюме. Благодаря За мен е удоволствие да съм тук и да направя тази презентация. Знам, че деня беше много дълъг, така че ще се опитам да представя накратко проучването. Знам, че то би е било раздадено и предварително, така че най-вероятно ще има коментари. Очакваме с нетърпение вашите въпроси. Съвсем накратко, каква е мотивацията за този анализ? Както знаете, разликите в приходите се увеличава значително от 80 години насам и а, кризата с дълга служи слуши още повече това неравенство или поне усещането за неравенство. Основният въпрос е какво се случи с а, тази рецесия и как, каква е тенденцията. Ако погледнем данните, ще видите Виждате тук една графика, с а, отрицателни положителни стойности. А, в, а, тук можете да видите разликите в коефициента. Ще видите половината от тези държави са в отрицателната част, другите са в положителната. И Това, което ние правим с това проучване е да събираме данни от различни държави членки, да идентифицираме тенденциите в неравенството и след това да се опитаме да обясним кои фактори са предизвикали такава тенденция. Нека да се опитам да ви ги обяснявам кратко. А, нямаше а, нови данни по тази, това неравенство. Анализът е приключил през 2011. А, това, което се... Тоест нямаме тенденцията за последните години. А, също имаме един економетричен модел, който беше изграден за факторите и за промените и тук считаме, че различни економически сили и а, институции на пазара на труда са, са изиграли ключова роля, не само кризата. И накрая а, тези тенденции не могат да се обяснят само с разликите в а, заплатите, но също и с а, спада на пазара на труда. Ако погледнем нивата на неравенство, е, виждате тук е, разликите. Е, и виждате каква хетерогенност има в различните държави членки. Ако погледнете тенденцията, виждате данни относно различни проучвания. Те са включени в тази, този слайд – са включени около две трети от държавите членки в този период. Разбира се, тази вариация се променя. Това означава, че разликата в заплатите се обяснява с а, промените в заедостта и също с а, увеличаването на нископлатени работни места. Можете също да видите това на лявата графика. Тук данните се поставят средната, средни заплати с а, заплатите, които се получават в най-низко платените професии. Това е около 10% по-низко. И ще видите, че в повечето държави еволюцията в тази насока се е увеличила през последните години. В лявата част на екрана, лявата графика, виждате увеличаването на нископлатените работни места. Тези, които са получавали две трети от средната заплата. И така или иначе, Промените в неравенството по време на кризата не са свързани с промени в състава на работната сила. Но вариациите в някои институции на пазара на труда, например колективните трудови договори и така нататък, са се променили. Другият елемент е свързан именно с ролята на институциите. Ако погледнете какво се е случило през кризата в три от най-големите подобни институции, например минималните заплати, също колективните трудови договори и така нататък, ще видите, че няма кой знае каква драматична промяна, но еволюцията на минималната заплата върви много по-различно. А именно поради факта, че минималната заплата е стабилна в номинални условия и също инфлацията изглежда стабилна, пак така теоретично. се е увеличил дяла на заедостта с нископлатена работа. Така че, ето така се опитахме да общим какъв е, какво е влиянието на различните институции. И ние също установихме, че тези институции имат голямо влияние върху неравенството, особено в долната част, там където в държавите, където имаме ниска, ниска заплата. Относно Трудовото договаряне когато погледнахме някои специфични държави, видяхме и различни резултати. Няма обаче да влизам в детайли тук. А относно а, покритието, процента покритие на колективното договаряне, а, то наистина намалява неравенство, но само когато става въпрос за договаряне на часовото заплащане. И а, ние се опитахме да разгледаме и вариациите на економическите дейности в целия бизнес цикъл през този период, както и структурата на различните държави. И открихме, че също има и други тенденции, които обясняват неравенството. Установихме, че подобряването на конкурентоспособността в някои сектори води до намаляване на ръста на безработицата и на разликата в заплатите. И ние се средочихме и върху влиянието на еволюцията на, заплати, на неравенство в заплатите в различните държави. И се запитахме дали а, тези промени, които виждаме, се дължат само на заплатите или на другите а, приходи, намаляването на други приходи. И установихме, че не можем да разделим заплатите от другите приходи, било то от капитали, от самонаети и също от данъци. Ето данните. Между 2006 и 2011 дори и неравенство заплатите е играло голяма роля в общото, общия дисбаланс – Виждате тук коефициента на корелация между различните държави членки. Виждате, че в повечето случаи е положителен и че колкото по-високо е неравенството за платите, толкова по-високо е като цяло неравенство, но ако искаме да обясним неравенство на приходите, това трябва да включи и промените в капитала. Тоест, данъците са си изиграли своята роля. И ако данъците а, са били правилно решени и правилно приложени, те би трябвало да намалят този дисбаланс, а не е такъв случай. И основното заключение от проучването е, че неравенствата в доходите се обясняват лесно с заплатите, неравенство в заплатите, това не е основният фактор. При все това има други економически фактори, които също са изиграли роля. Благодаря. The floor is open. We can put questions. И така давам думата на колегите, които искат да зададат въпроси. Юта Штайнбург. Yeah, да, много сърдечно благодаря. Жалко е, че това изследване стига само до 2012 година, защото след 2012 бяха приети мерки в Европа, които най-вероятно са имали някакво отражение и които са довели вероятно до ново развитие. Вие казвате, че неравенството за плащане а, не е анализирано в а, дълбочина. Аз смятам, че, че през, през последните години а, разликите са се задълбочили. За жалост към влушаване. И като цяло заплатите намаляха заради кризата. Което въжи и за се дължи и на конюнктурата в някои страни се правят драстични съкръщения в бюджетите, което води до е, голямо намаляване на, на заплатите. Намалява, няма вече конкуренция, а, има цели отрасли, цели области, където се урязват заплатите. Очакваше се децентрализацията да стимулира конкуренцията, всъщност се а, един от малкото резултати е урязването на заплатите. А, произведените в Европа стоки трябва да се продават? Какви мерки могат да бъдат взети? Надявам се да. че това няма да става чрез намаляване на заплатите. Да не говорим, че намаляването на заплатите като цяло води до намаляване на данъчните приходи. Имате ли някакви цифри върху взаимното влияние на тези явления? И накрая, ако добре съм ви разбрала, когато а, коглетивните трудови споразумения а, не са а, конкретно договорени, а, има голям риск да се е, и не са задължителни, а, има още по-голям риск да се а, е, играе с заплатите. Има ли възможност те да бъдат задължителни? Бих искала това е ми е въпрос. Okay, thank you very much for, for your... Много ви благодаря за интересните въпроси и за направения коментар. Напълно съм съгласен. Жалко е, че не разполагаме с е, по-скорошни данни в това проучване, но няма как да преодолеем забавянето при достъпа до данни. И това е съвсем естествено, защото се говори за едно много сложно статистическо упражнение на европейско равнище, така че няма как да променим закъснението с достъпа до данни. А по въпроса на засилването, за увеличаването на неравенпоставността по отношението на заплатите и начинът по който тази тенденция засяга някои държави членки. Напълно съм съгласен с вас. Много по-голяма, много по-големи са разликите в най-низкият е, сегмент на заплатите, т.е. кризата засяга най-тежко, най-бедната част от обществото, като от своя страна засяга покупателната способност, потреблението и засилва кризата. Дори да вземем предвид въздействието някои страни инфлацията беше съпъствана от по-висока способност в световните пазари, което означава, че се подобря възможността за износ на някои държави. Затова не трябва да се съсредоточаваме само върху въздействието за потреблението. Но това не беше една от основните цели на проучването. Основната цел на проучването беше да се обединят какви са факторите, довели до това неравенство на заплатите, а не да се получаваме върху последиците от него. Мисля, това коментар ми беше много интересен. Благодаря ви. Председателката има ли други въпроси по този доклад? Ако няма такива, много ви благодаря. за проучването. Наистина ще бъде много интересно, когато поръчваме изготвянето на следващото поръчване след няколко години, ще можем да сравним данните, с които разполагаме сега, с данните след кризата. И това според мен ще бъде полезно и за госпожа Юта Штайнрук и за мен самата, както и за други колеги и членове на нашата комисия.